that uh, Geoffrey cannot wait for further actions of European foreign policy. Винаги се радвам, когато европейската външна политика реагира на време. So, ladies and gentlemen, let's start. Нека, колеги, започнем. Судим dem Tagesordnung. Пристъпваме. Пристъпваме към дневния ред.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 докладчикът, господин Петърле. Искате ли думата? Uh, Благодаря. Радвам се, че можахме да се споразумеем по формулировката, която на по линията за списъка за гласуване, как да гласуваме, аз не подкрепям новите изменения, например 18, ясно беше какво направи министър-председателят с изказването си в последно време. Няма нужда да коментираме неговите изказвания. Затова предлагам да следваме линията, по която се бяхме споразумели и да ориентираме доклада към бъдещето си, а не, а, а не да се занимаваме с неща от миналото. Благодаря. Тогава да започваме с гласуването. Изменение 13 за. Против, въздържали се, приема се 14 за против, въздържали се, отхвърля се. 15 заедно с устно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против,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 You don't. I have one. You're in favor? Край на гласуването. Приема се с 47 на 9 и 0 въздържали се. Честито на докладчика. Wir kommen jetzt Преминаваме до рамковото споразумение между Европейския съюз и Грузия електронно гласуване на целия доклад. Начало на гласуването. Край на гласуването. трябва да кажа, че този резултат е много по-добър от онзи деншния в Крим. Приема се с пълно единодушие честито на докладчика Лизък. 12 точка. В случая Магницки, препоръка до съвета.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 против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 10, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 е езикова поправка, 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 48 Председателят се поправя. 49. Колегата Поташевич ни е спестил много работа. 49. За, против, въздържали се, приема се. 50. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно начало на гласуването. Вижте ти. Камиле ти, Абшемо е изкишлосен. Край на гласуването. Е, Приема се с 53 на 2, въздържали се един против, честито на докладчика. Тринайста точка. Препоръка на съвета до общо събрание на ОНЕ. Александър Граф Лампсторф тук ли е? Някъде другаде прави бели. Кой го замества? Госпожо Нейц. такъв случай ще е, разчитаме на присъствието духом на господин Ламсторф и започваме. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 13 за. Искате да проверим 11? С удоволствие. Електронно гласуване. Начало на гласуването за 11-то изменение. Край на гласуването. Кой беше това? Кой поиска проверка? Добро утро. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Социалистите не са гласували. Проверяваме електронно. afraid shouldn't be made public това, което си говорихме в личен разговор, не бива да излиза наяве. Тридесет 36 на 21 приема се. Класическото схващане е да, се, да дадеш обещание и след това и да го спазиш, няма смисъл.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 против, въздържали се, отхвърля се. 45. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F. За. Против, въздържали се, приема се. Компромис Г. За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 Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. 55 втора част за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, жали се, приема се. 59 в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля Компромис J за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. С 35 на 21 се приема. 65 за. Против. Въздържали се. Приема се. 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. Либералите гласуваха за. С и да и не, може би.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 79 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се. Приема се. Искате ли да проверим? 4 за,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 поне моята група има малко по-различно мнение по някои въпроси. 9-2 за. Против въздържали се, приема се. 9-6 за. Против въздържали се, приема се. 9-8 за. Против въздържали се, отхвърля се. 9-9 за. Против въздържали се, отхвърля се. 9-11 за. Против Либералите вече не, глас... не им се гласува. 9-11 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме. Следващото уиски ще черпи колегата Петърле. 9-11. Край на гласуването. 36 е. на 21 приема се. 9-12 за, против, въздържали се, приема се. 9-13 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-16 за, против, въздържали се. 9-16 още веднъж за, против, приема се. 9.17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, електронно гласуване 9.17. Каталина. Die Abstimmung ist Край на гласуването. 21 на 36. 9.19 за. Против въздържали се. Приема се. 9.21 за. Против въздържали се. Приема се. 9.22 за. Против въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване на така изменения доклад. Начало на гласуването. Преминаваме към 14-та точка от дневния ред. Председателят се поправя първо край на гласуването. 46 да, 7 не, двама въздържали се, честито. И сега вече наистина Протокол, Минаваме към гласуване на протокола към споразумението за стабилизиране и асоцииране на ЕС с Черна гора. Начало на електронно гласуване. край на гласуването. 49 на 0 на 0. Честито! Честито и на нашите хърватски приятели. Петнайста точка от дневния ред. Препоръка относно Иран. Започваме. 42 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, ще проверим електронно. Uh, uh, Край на гласуването. 26 на 26 отхвърля се. 44 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 45 за. Четиридесет и пет за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. А, мнозинството от а, комисията вече е подписало, доколкото разбирам. Край на гласуването.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 48 за, против, въздържали се, отхвърля се 49 за, против, въздържали се, приема се. Абсолютно, ще ги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 против, въздържали се, отхвърли се. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се честито чрез приемането честития на иранската делегация това изменение. Сега 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, проверяваме. Abstimmung е geschlossen. Край на гласуването. 27 на 26 приема се. Компромис 1 за против въздържали се приема се. 63 за против въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 74 за, против, въздържали се. Приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 87 изменение за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Електронна проверка.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 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, поправя се председателя или се отхвърля. Да проверим 112. Край на гласуването. Отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 114. Извинете, казва председателя, 122 за, против, въздържали се. Сто двадесет и две. без устно изменение.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 7, така че молим за допълнителен вод. Госпожо председател, имате ли възражения? Да, благодаря ви, че питате. 140 се включва в компромиса. Това е предложение за изменение, което се отнася до екзекуциите, но има и други предложения, които, в които се съдържат и броят на екзекуциите в Иран. А в компромиса се казва голям брой екзекуции, защото нямаме надежни данни за истинския брой на тези екзекуции. Няма нужда да гласуваме а, бройката, посочена от господин Тилам, защото иначе ще трябва да гласуваме всички останали господин председател, съгласно списъка за гласуване, получен от секретарията в компромисното предложение, няма такова нещо. Ясно е, че това предложение 140 не е част от компромиса и за това държим да се гласува. Пожа Мунис, благодаря. Просто това е грешка в списъка. 140 се включва в компромиса, цялото съдържание на предложението е включено, просто не е отразено в списъка, което е печатна грешка. Ако прочетете истинското съдържание, ще се убедите, че в компромисния текст се говори за висок брой екзекуции. На места се говори 140, 127, 129 екзекуции, 500 екзекуции в различните предложения. За това е най-добре да кажем голям брой екзекуции. Просто има допусната грешка в списъка. Благодаря. Не съм съгласен обаче с докладчицата. Идеята е на това изменение, че ние изразяваме загриженост. Искаме да заострим вниманието на властите върху тези цифри. Това, което е важно, е, че рекорден брой хора са били екзекутирани. Затова ние настояваме на разделно гласуване, на отделно гласуване. ist es denn eine Möglichkeit? Значи, има някои допълнителни елементи тук. Въпроса за Amnesty International, за ОНЕ, изразяваме а, остра загриженост, а не просто загриженост. А, според а, е трябва да говорим за висок брой, но трябва да гласуваме отделно дали да използваме този по-остър език. Експресес, аларм и така нататък. Има разлика. Значи ще се съгласим с докладчика по отношение на а, посочените числа, но що се отнася до съдържанието, мисля, че е честно да гласуваме. Госпожо Мунес, мисля, че така е справедливо. Благодаря, господин председател. Добре, благодаря ви. Можем да наистина да включим в компромиса думите изразява, продължава да изразява остра загриженост. То вече е написано в компромиса. Председателят а, тъй като последното изречение наистина не е включено в а, предложението. Решението сега ще взема аз. Значи след като сме казали high number, висок брой, приемаме това предложение, вадим числата от а, изменението на Келам – и гласуваме за онова, което е по-различно в неговото предложение, след което редактираме текста езиково. Значи в този смисъл, както ви обясних, кой е за 140-то предложение? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Sometimes the rapporteur should be nice to others too. Понякога и докладчика трябва да отстъпва. Uh, no, no, sorry, I've made a mistake. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. За, против, въздържай се, приема се. 156 за, против, 145 става въпрос за същото. НП също и тук не приема, че е включено в е, компромиса. не е включено. Ще трябва да гласуваме 145-то изменение, госпожо Мунес. Благодаря, нямам нищо против. Можем да гласуваме и абсолютно всяко предложение. Ние просто СНП и други групи се разбрахме за някои компромиси, но в списъка за гласуване, подготвен от секретарята, е записано отпада, ако е прият компромис 9, а той е прият. Тоест е излишно да гласуваме 145. Не можем да си решаваме както си искаме, кое къде се включва председателят. Секретарията подготвя списъка, окончателно решение взема а, председателят. Тук е използван остър език, който не е включен в компромиса. И не разбирам защо. Защо специалният представител на ОНЕ по правата на човека трябва да има тези права? Господин Салафран. El secretariado ha enviado un mail a los grupos. Господин председател, секретариатът изпрати електронно писмо до политическите групи, където изрично се казва, че това съдържание не е включено и трябва да се гласува. Моля ви, отнасяйте се към, сериозно към казаното от секретарията. Нека, господин председател, да се придържаме към правилата и в случая да гласуваме 145 председателят. В компромисното предложение е, се казва да че призовава към пълна подкрепа на специалния пратеник на ООН за Иран. Това, което е записано в компромиса, не се включва в него. Просто трябва да се добави още едно изречение, ако разбирам правилно. Предложението на НП е да се каже, че Европейския съюз подкрепя дейността на специалния пратеник на ОНЕ в Иран и че на този човек трябва незабавно да се издаде виза. Това е предложението на НП. Е. Можем ли да го приемем? Чудесно! Тогава Гласуваме 145 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се. 156. Електронно гласуване.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 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се.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 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, въздържали се. Искате да проверим 175? Добре. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 27 приема се, т.е. извинете, отхвърля се с 27 на 29. 176 за, против, въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. 25 на 30 отхвърля с 178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 Значи сега гласуваме само втората част на 16. За, против, въздържали се, приема се. 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19. За, против, въздържали се, отхвърля се. 20. За, против, проверяваме. 21. geschlossen? Geschlossen, ja. Angenommen mit 29. Приема се с 29 на 26. 21 всъщност не се гласува. 23 за. Против, въздържали се. Проверяваме.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 26 на 31. Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1 за. Искате да проверим 41.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 Shakir would like to Mr. Shakir? Mr. Fred. Mr. Shakir? Mrs. Shakir? Thank you. I mean... Госпожа Шаке. Благодаря. Исках да кажа нещо, още когато започнахме да, започнаха да се подават изменения тук на място. Колегите добре си дават сметка, че това са заседания, които се предават по интернет, които са силно политизирани. Аз съм участвала в преговорния процес и а, знам какво, какъв беше ангажимента по от НП и бих искала да чуем обяснение защо ЕНП в момента се оттегли от своите обеждания. Самият факт, че Европейския парламент не е способен да се произнесе за Иран е изключително обезпокоителен. Това е, е черна точка за нас. Колко време се говори, е, че трябва да се подхожда конструктивно към Иран? Не мога да разбера защо НП се държи по този начин и мисля, че ни се дължи обяснение, защото по този начин даваме лош знак в неподходящ момент. Нямам отговор на, въпр... на този въпрос. Поисках думата по съвсем различна тема. Нека тогава аз да обясня лично своя вод между всичко останало заради предложението на Лезинг Ерст, Доколкото знам, Иран не е в Близкия изток, а въпросът за а, безядрен близък изток да се а, свързва с Иран е просто контрапродуктивно. Тук става въпрос за неща, които нямат нищо общо с иранския въпрос. Много съжалявам, че този, това предложение на ГОЕ беше прието и от други. Пак казвам, говоря от лично име, от не от името на председателя на комисията. За това гласувах против. Трябваше да знаете, че ще има много гласове против. Ако се бяхте постарали да намерите компромис нямаше да стане така. I won't add, President, to that debate. Няма да добавям коментари към дебата, защото само ще подновим дебата. Но все пак искам да разбера дали АЛДЕ, НП и други групи, представени тук в комисията, биха се съгласили с мен да се опитаме да се срещам отново, докладчиците в сянка и да изработим допълнителни компромисни ем, изменения за пленарна зала, защото действително съм напълно съгласен за едно с госпожа Шаке, а именно, че това би било много а, лош сигнал, ако не успеем да договорим текст. Господин Салафранк, благодаря, господин председател. Мисля, че и пропуснахме възможността да постигнем консенсус между политическите групи. Докладчиците в сянка и преговарящите направиха всичко възможно, но не успяха да убедат членовете на своите политически групи. Германските колеги изразиха своята позиция. Това, което аз мисля е, че след начина по който гласувахме, крайният вариант на текста звучеше прекалено благосклонен към режима в Иран и за това не можехме да го подкрепим. Но по предложението да потърсим допълнителни компромиси, за да може да имаме по-разумни резултати в пленарна зала, смятам, че това е добра идея имаме демократично право да решаваме дали или не можем да дадем подкрепа на един текст. В зависимост от това дали отговаря на нашите принципи и на основните параметри, които сме отчертали. Би било добре, разбира се, да постигнем компромис между позициите на всички политически групи, но на този етап това беше невъзможно и за това се наложи да оттеглим подкрепата си за този текст. Това не означава обаче, че не сме готови да направим всичко възможно, за да се изработи една добра позиция на парламента, една консенсусна позиция, която да получи подкрепа в пленарна зала. Но на този етап, в този вид на текста, нямаше как да дадем подкрепата си. Госпожа Мунис, благодаря господин председател. Имахме много заседания на докладчиците в Сянка и е доста разочароващо това, че едва сега разбираме, че това е позицията на НП, въпреки че когато преговаряхме, НП не ни информира, че това е проблемен текст. Е, е, в крайна сметка, тук става дума за отношението между Европейския съюз и Иран. И целта е, е да изразим едно малко по-положително становище поради политическите промени в Иран и поради споразумението от Женева в доклада се съсредоточаваме именно върху тези два въпроса. Даваме подкрепата си за споразумението и е, даваме подкрепата си е, да се работи конструктивно с Иран по разрешаването на конфликтите в региона. И трябва да продължим да настояваме на правата на човека. И това е основният, е, третият основен елемент. Смятахме, че сме постигнали разумен компромис, имахме консенсус, разговаряхме с колегите в Страсбург. Затова смятам, че трябва да продължим да работим, за да договорим консенсус на позиция. Жалко, че НП не изрази позицията си по-рано по такъв ясен начин, но можем да подновим преговорите и да вземем предвид тези неща. Благодаря. много трудно е обаче да приемем всички тези аргументи. Сега, ако сме на мнение, ако всички координатори са на мнение, че трябва да анулираме гласуването, тогава политическите групи могат в почивката да помислят отново за ново гласуване, т.е. ТНП да си изтегли евентуално измененията и да има ново гласуване. Ако не, е, то тогава това, което сторихме сега, приключва въпроса. Господин Салафранка. Господин председател, ние гласувахме текста сега. Не може да кажем, че не сме го гласували. Ние сме отхвърлили текста. Единственото, което може да направим, според мен, е да се опитаме да намерим споразумение помежду си. Ако успеем да се споразумеем всички политически групи, то, ще, то все едно не сме гласували и ще предложим текста в пленарна зала. Ако успеем да се споразумеем. Но това трябва да е споразумение, което да се носи от мнозинството. Аз съм отворен от името на политическата ми група да потърсим консенс. Ако обаче не, нещата стоят по друг начин. Не може да се правим така, че все едно не сме гласували. Имаше гласуване и текстът беше отхвърлен. Обаче, още веднъж подчертавам, готов съм да намерим компромис и да предложим текста в за обсъждане и гласуване в пленарна зала. Ако обаче няма мнозинство за такъв консенсус, то е, сме в задънена улица и в крайна сметка трябва да приемем резултата от гласуването. Ако разбирам правилно, казва председателят, предлагам следното. Нека направим опит за споразумение между политическите групи. Е, така че да гласуваме на 31 март. Ако няма единен текст, е, то нещата са решени. Няма да гласуваме изменението още веднъж. Обаче трябва да има общо споразумение между политическите групи. Съгласни ли сте? Добре, тогава е, всеки трябва да е готов на компромис, да отстъпи. Това е невъзможен опит, вероятно, но тъй като сме в края на мандата, трябва да гласуваме във втората сесия на април, в първата мини-сесия няма да успеем. Остава ли така? Добре, това е един рискован опит, но това също означава всеки да седне и да си свърши работата и да се постигне текст, който да може да приемем всички. Не зная дали опитът ще успее. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка господин Саес Волски. Руската дума гласува анекс, анексация на Крим и аз призовавам всички е, отговорни за това да... Това е malheureusement, parce que Ah Всички депутати от думата да са на списъка, в списъка за ограничаване на визите. По отношение на Приднестровието също трябва да се, вземат, да се взема позиция. Diese Information, I, th- I think we have also to say that the legal annexation needs, that is also the official Russian language, needs two, two to three months. And therefore... Мисля, че трябва да се каже, че ам, а, за да влезе анексирането в действие в правен смисъл, е, са необходими 2 до 3 месеца по приложимото право. I think nobody was that. To say just no and continue that. Какво значи това да започнем а, а, а, война? Мисля, че по-скоро е, е, Великобритания трябва да се позове на Будапештинския меморандум. Kolleginnen и колеги, ich begrüße unsere Mitte Herrn Ahmad. Kollege, приветствам господин Ахмад Ал Чарба, председател на Националната коалиция на революционните и опозиционни сили на Сирия, по повод на третата годишнина от началото на революцията в Сирия. Това беше в началото мирна революция. Господин Чарба Конфликтът е безпредседентен в Сирия. Той започна от 3 години. Искаме да разберем от вас какво може да направим ние като Европейски съюз, за да опосредстваме едно мирно, един мирен преход в Сирия. Ситуацията е много опасна и непрекъснато се влушава. Женева 1 и Женева 2 не успяха, според мен. Поне до момента опозиционните сили бяха много отслабени от силите на режима и от това, че не са едини. Сирийският режим обеща избори. Не е ясно дали Асад ще се кандидатира. Не са ясни правилата за кандидатите, което затруднява опозицията да кандидатства. Необходимо е, демокра... Необходим е демократичен преход в Сирия. Повратна точка ще са изборите в процеса в, Сирия. Какво обаче може да направим ние, международната е, общност, как може да накараме режима на Асад да се върне обратно на месата за преговор, господин Джарба. صباح الخير شكرا لمن دعا إلى هذه الجلسة للتعبير Добър ден! Нека първо да благодаря на организаторите, които ни поканиха на това заседание, за да участваме в този важен дебат за сирийската революция. На 18 март 2000 2011 година, т.е. точно преди три години, започна сирийската революция. Нашите деца излязоха на улиците, по улиците а, и започнаха да пишат по стените на училищата. А, след това бяха арестувани, а, изтезавани и така започна сирийската революция, която все още продължава. Сигурен съм, че е, сте наясно за каква огромна трагедия става дума. Режимът в Сирия бомбардира гражданите на Сирия от самолети, обстрелва ги с ракети. Правим всичко възможно, за да се намери политическо решение, да се премине към период на преход. Башар Ал-Асад не може да е част от това политическо решение. Но на практика може да се каже, че с присъствието си в Женева и с дейността си извън Женева, сме, е, не сме успели да осветим смъртта на 5000 души. Това е клане. В Женева отидохме сред, след среща в Париж. Приехме да отидем в Женева, но ако режимът е отговорен за провала на преговорите, тогава нашите приятели, е, нашите съмишленици и съюзници на, в Европейския съюз и държавите членки, които са основната група, която ни подкрепя, трябва да заемат ясна позиция в защита на цивилното население. И са длъжни да организират и военна и хуманитарна помощ. Господин Евраими, специален представител на ОНЕ за Сирия, предаде своя доклад преди три дена и в него се казва, че режимът на Асад трябва да бъде държан отговорен за провала на преговорите. Председателят на ОНЕ господин Бан Ки Мун, подчерта, че кандидатурата на Башар Ал-Асад за нов мандат представлява отричане на всички възможности за намиране на политическо решение. И така, днес всички ние сме тук днес, за да сме сигурни, че ще бъдете информирани добре. Искаме от Европейския съюз да ни предостави противоракетни установки, за да защитаваме населението на Сирия. Знаете какво се случва в АЛЕП? Хвърлят се бомби, които попадат в жилищата на гражданите, които избиват деца, жени, които остават, оставят хора затиснати под останките на жилищата. А въз... военновъздушните сили ежедневно продължават клането срещу цивилното население на Сирия. О, не, представи информация, според която по оценки на ООН пострадалите от военните действия, принудени да се е, изселят, преселят или да или на убити или ранени са 9 милиона граждани. Има много хора, които се нуждаят от медицинска помощ и не могат да я получат. Средствата ни са ограничени. Опитваме се да правим всичко възможно, за да предоставяме е, някаква помощ на на ранените, на инвалидите от е, тази война. Опитваме се да използваме всички ресурси, които са ни на разположение, за да предоставяме някаква грижа за гражданите на Сирия. Трагедията обаче, че средствата ни не са достатъчни. Говорим тук и за хуманитарния аспект. Както знаете, днес има зони в Сирия, които са напълно обсъдени. Това са ам, части от територията на страната, където хората нямат достъп до питейна вода, до храна, до лекарства. Това са хора, реално застрашени от гладна смърт. Башар Ал-Асад работи по принципа ако не се присъединят към мен, Нека да умрат. Това е неговото мото. Това прави той в, Сирия. Това е престъплението му срещу сирийския народ. И тук искаме да подчертаем, че вземаме предвид размера на хуманитарната помощ и бихме искали да се приеме резолюция а, по член 7 на Устава на ОНЕ за хуманитарната помощ за Сирия. Бихме искали да се наложат ограничителни мерки по седма глава за да може всички военизирани групи в Сирия, поддържащи режима, да бъдат призовани да напуснат територията на страната. Режимът работи с наемници от Хизбола, от Ирак, от Републиканската гвардия в Иран – Работи с немници от Ал-Кайда. както и с представители на Организацията за Ислямска държава в Ирак. Това на практика са обучени терористични групи, които използват логистичната помощ, предоставена им от режима. Четири месеца се борим срещу тези терористични организации. Успяхме да освободим Алеп, Идлеп, Диразор – Но тези военизирани групи продължават да, да се радват на подкрепата на режима. И така всъщност ние се борим и срещу тероризма на режима на Асад, и срещу тероризма на Избола, и срещу иранския, и, и иранските терористични групи, и срещу иракските терористични групи. борим срещу всички тези врагове. И за това имаме нужда и от военна помощ, и от хуманитарна помощ. За това сме тук, за това дойдохме. За да ви информираме и да поставим своите искания. Европейския съюз трябва в този критичен момент да застране на страната на революционната коалиция в Сирия, за да може мнозинството да продължи, за да може мнозинството да поеме властта и да гарантира защитата на гражданите, защитата на жените, защитата на младсинствата, за да се гарантира свободата на гражданите на Сирия. Благодаря. Thank you very much, uh, Mr. Jabra, for... Благодаря, господин Чахапра, за вашето изказване пред комисията. А сега ще дам възможност на нашите колеги за въпроси. Господин Ховит има думата. Благодаря, господин председател. Е, както виждате, господин Алчабра, е, всички членове на комисията, на всички депутати от различни политически групи се интересуват от ситуацията в Сирия. <clears throat> Вие казахте, че международният отговор не е бил достатъчен на Сирия, но надавам се, че вие ще разберете, че ние сме на мнение, че Имаме нужда наистина от единен отговор. Първият ми въпрос за Женева 2. Ние се надявахме, че те ще имат успех. Затова искам да ви попитам как видяхте вие нещата отвътре. Мислите ли, че има надежда за пробив в процеса? Това, що се отнася до бъдещата дипломация, защото в крайна сметка до момента няма успех. Важно е да помислим за това. На второ място, подкрепата от страна на Европейския съюз. Каква може да е тя за, опозиция, за опозиционните групи? Една от пречките в процеса, без да искам да ви критикувам лично, е, но една от трудностите е, че опозицията е много разнообразна и не е координирана, е, което е проблем за преходния период на страната. Бих искал да чуя вашето мнение. И също така, дали дипломацията, дали финансовата подкрепа, логистичната подкрепа, която ви даваме, е достатъчна. Това, което казахте тази сутрин за оръжията, това го чухме ясно. как може по принцип да ви подкрепим да сте по-ефективни и по-единни. Вие бяхте много честен, когато е, говорихте за джихадистите, че те са много свързани с Алкайда. Ние бихме били много благодарни за тази честност, защото ние се страхуваме, че тези хора са коварни, зли и нападат хората. Ние бихме искали това да престане. А благодаря за всичко, което казахте. Благодаря, господин Хауит. А сега госпожа Шате. Благодаря. Важно е да продължим да търсим решение, независимо колко трудно би могло да бъде това. Аз оценявам това, което казахте вие. Какво мислите за шансовете на Женевския процес и вашата роля в този процес, в преговорите? Също така ме интересува как виждате ролята на Иран има хора, които смятат, че не може да има решение без Ислямската република, която активно подкрепя Хизбола и режима на Асад. Други смятат, че тази подкрепа осложнява нещата. И още нещо. До каква степен екстремистите, и джихадистите нарастват? И също така до каква степен те се карат помежду се, какво би било, каква би, какво би било развитието след няколко месеца. Ние не може, ясно е, че не може да говорим за джихадистски блок. А, има някои, които са по-злонамерени и по- насилствени от други. Не би трябвало да се толерират и търпят такива екстремистски групи. Те няма да позволят да, да, се създаде едно демократично общество. Ние сме много загрижени за това. Европейският съюз бе един от основните донори на хуманитарна помощ и сме много загрижени е, за големия брой сирийци, които зависят от тази помощ. Но какво смятате, че вие като опозиция бихте могли да направите за увеличаване на ефективното използване на тази хуманитарна помощ? Това са основните въпроси. С още един въпрос. Какво, каква виждате, как виждате ролята на съседните страни, Ливан, Турция и другите? как те биха могли да облегчат ситуацията или да променят фокуса на нашите програми, ако това се наложи. Thank you very much, uh, Mrs. Shaka. Благодаря, госпожо Шаке. А сега давам думата на господин Аткинс. Uh, Chairman, thank you very much indeed. Благодаря, господин председател. Нека да приветствам господин Алджабар. Имаме е, една, един известен цитат в а, а, английския език, а, а, когато а, две фамилии а, воюват. А, без да могат да си помирят. А, е, и се казва, че и двете трябва да бъдат проклети. Е, мисля, че трябва да се действа много твърдо, много активно. Това, което е, прави Русия спрямо Сирия е доста странно. Русия е за ненамеса, а виждате какво прави Русия сега. Е, тази сутрин някой каза, че, каза, че си струва да се обърне внимание на позицията на Китай по отношение на Украина. Е, като си има предвид е, какви са проблемите в съвета за сигурност е, с позициите на Русия и на Китай, моят въпрос е следният. Обмислили ли сте възможност пряко или чрез други да установите контакти с Китай. Защото ми се струва, че а, ако действително искаме да излезем от задънената улица при преговорите, трябва да намерим някакво различно решение. Може Китай да е решението тук. Благодаря на господин Аткинс. Давам думата на господин Патеринг, е, е, биш председател на Европейския парламент. Uh, Благодаря. Благодаря за изказването ви. Внимателно го изслушах. И ако правилно съм разбрал, смятате, че решението, което трябва да се търси е по-скоро политическо и че кризата не може да бъде разрешена с военни средства. Но все пак искам да потвърдите това. Може ли да има и а, решение с военни средства или единственото решение, най-доброто решение е политическо? И ако действително според вас политическото решение е най-добрият вариант, какво би било според вас едно политическо решение, което да е възприето като, да бъде възприето като справедливо, е, като устойчиво и като постижимо. И също така, е, до тук, кои са били най-големите препятствия, които доведоха до провала на процеса в Женева до тук? Благодаря, господин Лансбергис има думата. Благодаря. Бих искал да задам следния въпрос. Какъв е напредъка и как стои въпроса с химическите оръжия, използвани от Асад с неговите престъпления срещу човечеството? Толкова много деца бяха убити. Къде е Международният трибунал? Къде е неговата намеса? Ако нещата се блокират в съвета за сигурност или някъде другаде, аз предполагам, че поне опозицията в Сирия не може да е бездейна. Как позволявате вие това? Вие разбирате, че Русия е, покрива, замъглява тези престъпления на режима Асад. Тя, Русия се компрометира страшно много през последните дни със собствените си действия. Но фактът е, че са извършени е, престъпления срещу чове, човечеството. Бяха приложени химически оръжия, употребени химически оръжия срещу деца, срещу невинни хора. Благодаря, е, господин Чарба. Е, господин Танок иска думата още. Благодаря. Преди две години аз в пленарна зала се изказах за зона свободна от полети, за да могат да бъдат спасени много невинни животи. Е, Западът трябваше да продължи с тази стратегия. Моят въпрос е, при положение, че имаме ситуацията с Русия, която успя да се наложи с агресията си над Украина. Смятате ли, че това ще промени мисленето в Европа или в Штатите? По отношение на а, това да се подкопае, да се отслаби подкрепата на Русия за Асад. И отново тук правя препратка към свободната от полети зона. Разбрах, че американците с тях техните а, ракети и технологии могат да, нар... да нанесат огромни щети на силите назад и могат да наложат свободно от полети зони. От друга страна, руснаците до голяма степен подкрепят варварския режим на САД – И може би е, чрез Русия напрежението на ТАСАД може да бъде увеличено. Благодаря. Господин Алчабра, вие имате думи, думата да отговорите на въпросите на колегите. شكرا للسيدات والسادة الذين قدموا الأسئلة. Благодаря е, много е, на всички, които се изказаха и които се дадоха въпроси. Първо, що се отнася до международната и европейска реакция на кризата? Достатъчно сериозна ли е тази реакция? Достатъчна ли е тази реакция? Отговорът е не. Виждате за каква хуманитарна катастрофа става дума. Виждате за политическата катастрофа, виждате е, военните конфликти. Очевидно е, че не е направено достатъчно. И така, тук става дума за революция на, за свободата, но също така за революция, която е в подкрепа на лоялността спрямо онези, които са ни помогнали – но до тук получената помощ не е достатъчна. Що се отнася до процеса от Женева, ще отговоря еднозначно. Защо се провалиха преговорите в Женева? Защото знаем, че се провалиха. Ами, като се вземе предвид факта, че в Сирия в момента има един престъпен режим, е очевидно, очевидно, че няма как да се приеме едно мирно а, решение. Този режим не иска мирно решение. Това е един режим убиец, режим, който напада цивилните граждани, режим, който използва химически оръжия срещу гражданите си. Но какво се прави в международен план? Ами, приема се резолюция – в която се настоява да се оттеглят химическите оръжия. Добре, резолюцията се прие, но какво да кажем за класическите, конвенционалните оръжия, които се използват срещу гражданите на Сирия? Оттеглят се химическите оръжия, но се позволява използването на химически оръжия срещу цивилни граждани в Сирия всеки Божи ден. И така. Очевидно е, че е необходимо правителство на прехода а, и група, която да наблюдава прехода, която да организира демократични избори и да наблюдава тяхното провеждане. И така необходим е един преходен орган, който да наблюдава развитието на прехода в страната. И това трябва да е орган, по който да се договорят и опозицията и режима в Сирия на своите е, партньори в преговорите от е, е, всички страни да, твърдо заявихме, че режимът по-настоящем не е готов да приеме какъвто и да било преходен орган, защото режимът не търси мирно решение. Режимът възнамерява да продължава да съществува благодарение на военната сила. Русия се опитва да оказва някакво влияние и за, а, ние се появихме в Женева, участвахме в преговорите, но си давахме сметка, че няма да се стигне до политическо решение. От друга страна, а, от медийна гледна точка, С участието си в Женева ние спечелихме, защото показахме ясно волята си за мирно решение. Е, бе взета, взето решение за една първоначална резолюция, по която се гласува и тя беше приета, която призовава режима да оттегли армията и да позволи гражданите да протестират мирно. На втората конференция в Женева показахме какви са твърденията на режима и на министра на външните работи на Башар Ал-Асад. Демонстрирахме ясно пред всички, че това, което министър е правил в своите изявления, че говори единствено за публика от един човек, а именно Башар Ал-Асад. Той не се обръща към международната общност. Много добре си даваме сметка – че гражданите в Сирия не бяха съгласни да сядаме на една и съща маса с представители на режима, за да започваме преговори. Но въпреки това го направихме. Отидохме в Женева. И що се отнася до коментара за отношенията ни с различни органи и с интегристи с ам, групи, е, желащи да има интеграция, ам, на, мога да заявя, че ние провеждаме разговори с всички групи в Сирия и получихме подкрепа от всички революционни групи в Сирия и бяхме упълномощени да говорим от тяхно име бяхме упълномощени да приемем примирие, ако такова се договори. Това обаче не стана. Това е по въпроса за Женева. Но нека да помислим и за това какво става след Женева. Опасявам се, е, че е, предвижданата нова конференция няма как да доведе до резултати, защото режимът просто няма да участва в нея. Що се отнася до терористичните групи?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 Както вече казахме, тези терористични групи навлязоха в зоните, освободени от нашите сили, и от една година е, контролират някои от тези зони и водим война срещу тях. Екстремистите могат да се разделят на две категории. Едни от тях са били хвърлени в затвора от настоящия режим, след това са били изпратени в Ирак, били са обучени по време на американското влияние за това как да водят военни действия, да работят с експлозиви и прочие. А, и сега се връщат в страната. Другата категория обхваща групи от, пресичащи от Сирия, а, както а, а, и членове на Ал-Каида, включително и такива, идващи от Европа. Ние водим а, война срещу тези екстремисти и постигнахме успех срещу много от тях, там където и режимът не беше успявал да се пребори с тях. Бовата продължава. Тя е изключително ожесточена – продължават е, е, действията и в Алепо, и в други градове и територии. И множество хора е, дадоха живота си в борбата срещу тези терористи и екстремисти. Да не говорим, че продължаваме действия и срещу руснаците, които са най-добрите съюзници на режима. И така. Всички ние, ние сирийците, а и вие, вие в Европейския съюз, сме длъжни да се борим срещу тези терористични организации – но най-вече трябва да се борим срещу режима в Сирия. Режимът на Асад и на неговото корумпирано семейство, което продължава да извършва престъпления срещу гражданите на Сирия. Що се отнася до малцинствата, що се отнася до християните – Аз лично а, съм от а, един регион, където мнозинството от хората са христия, християни. А, аз съм от град Камешли, а, където има много християни. Това е град, който е строен от французи, има протестанти, има православни. А, И в този град всички сме сирийци. И моето семейство винаги е приветствало това многообразие на нашия град. Още преди Башар Аласад, да вземе властта. Аз лично съм учил в протестантско училище от първи клас до гимназията. Бил съм и в протестантски е, и в протестантско училище, и в католически училища. Моите учители продължават да са в Сирия и продължаваме да поддържаме отношения. И така, винаги сме живели е, в район, в който е, мирно си съжителствахме е, мисюмани, християни, хора от различни етноси и религии. И всички бяхме равни. преди режима на Башар Аласад имало ли е църкви, имало ли е кръстове? Имало е, разбира се. В крайна сметка, присъствието на Франция в Сирия продължи до 1970 година. От тогава управлението е сравнително демократично, да, Имало е няколко военни преврата, но демокрацията винаги се е възцарявала и мисюманите и християните са били равни и равнопоставено са участвали в управлението. Има например, един председател на парламента от началото на 50-те години, който е православен християнин, един от основните е, е, политици в Сирия, който е и символ, е, възприеман като символ на Сирия. Рискарлан Таки е най-големия, най-известният економист в Сирия, също е християнин и неговата работа се отразила значително на историята на Сирия. Шест месеца след като започна резолю... революцията, бях в Дамаск и на Великден отидох в една християнска църква и отдадох почита си на християните и поздравих свещениците за този важен християнски празник – А сега изглежда Башар Ал-Асад се опитва да си присвои територии. Национализира се промишлеността, особено автомобилостроенето, правят се опити за национализиране на сълскостопански територии, основно принадлежащи на християни. Още през 80-те години много сирийски християни е, емигрираха към Европа и към Съединените щати, защото беше ясно, че този режим не е способен и няма желание да защитава малцинствата. Ние настояваме обаче да живеем в страна, в която се уважават малцинствата, в която не се допуска тероризъм и в която многообразието се защитава. Това е сирийската мозайка, това е основният начин по който хората възприемат своята страна. А мозайката е основен символ за нас. Същевременно, обаче, трябва да се каже, че пропагандата на режима успя да се изпечели подкрепата на Запада. Това обаче бяха лъжи. От три години всички мълцинства са напълно обеде, обединени. Няма разлика между мусулманите, кюрдите, християните – И имаме доказателства за това. От 11 000 затворници бяха избити в един затвор в Сирия. Знаете за това престъпление. И това се случи 48 часа преди конференцията в Женева. Помислете си за мащаба на тези престъпления. Що се отнася до въпроса за Китай? Срещнахме се в Монтрео с представители на Китай и по-конкретно министра на външните работи на Китай. И срещата ни беше изключително полезна. Министърът изрази своето разбиране заяви, че погрешно е разбирал до тогава ролята на опозицията. Заяви, че начина по който работи режима на Башар Ал-Асад е изключително погрешен и получихме покана за посещение в Китай на която възнамерявам да отговоря възможно най-скоро. За това мога да кажа, че е, вече сме установили връзки с Китай. Що се отнася до въпроса за Иран, който беше зададен? Иран бе поканен да присъства в Женева. Всички, които са подкрепили първата резолюция от Женева, получават покана за втората конференция от Женева. Иран обаче не даде своята подкрепа и за това не бе поканен на втората конференция. Иран реално участва в убийствата в Сирия. Хезбола, де, Хезбола действа в Сирия и да под натиска на Иран. Въпреки, че по този начин губи популярност в арабския свят – Хизбола също не прие декларацията от първата конференция в Женева. И така, ако Иран може да допринесе с нещо положително за тези преговори, бихме приели участието на Иран, но първо е необходимо Иран да направи всичко възможно. Представителите на Иранската републиканска гвардия и на Хизбола да се оттеглят от Сирия. Иначе смятаме, че е, е напълно неприемливо Иран да присъства в Женева. Що се отнася до въпроса за опозиционните сили и имаме ли контрол върху опозиционните сили? Отговорът е да. Разбира се. Когато дойдохме в Женева, имахме пълното доверие на всички опозиционни сили и говорихме от името на всички опозиционни сили. Целта беше да се предостави помощ на всички освободени зони. Имаше необходимост от оръжие, за да се борим срещу тероризма. И именно опозиционните сили правят всичко възможно помощта да стигне до населението на освободените зони на Сирия. Говорихме за Женева. Твърдата и напълно негъвкава позиция на режима е сериозно препятствие пред успеха на преговорите в Женева. Що се отнася до това дали решението а, трябва да е политическо или може да бъде и военно, отговорът е очевиден. Трябва да е политическо решението. Не може да бъде военно, но на този етап а, има два съдейства на два фронта и на политическия фронт и чрез военни действия. Защото няма никакъв друг начин. Що се отнесе до използването на химически оръжие, темата е обсъдена с множество министри на външните работи, е, обсъдена и с Джон Кери. Очевидно, че в момента, в който Башар Ал-Асад беше заплашен с военни действия от страна на важни и световни сили, той бързо реши да оттегли своите химически оръжия. Така че за мен е очевидно, че военната сила също е необходима тук. и е необходимо надмощието да е в ръцете на опозиционната опозиционните сили, за да се постигне каквото и да било политическо решение. Ние искаме политическо решение, а не друго решение. Но това няма как да стане, ако не разполагаме с противоракетни установки – за да се борим срещу атаките на военно-въздушните сили на режима. Само тогава ще можем да постигнем действително политическо решение. И тук искам да успокоя всички ви. Няма каквото и да било основание да се безпокоите, че оръжията, които ни предоставят, ще стигнат до терористи или екстремисти в Сирия, защото ние се борим срещу терористите, екстремистите и имаме достатъчно капацитет да се борим срещу тях. когато обявихме войната си срещу режима, изведнъж се намесиха всевъзможни терористични сили, но ние няма да им позволим да откраднат нашата борба. Защото това, което искаме, са избори. Истински избори. С гласуване. С урни. И всички групи, които се борят за това, имат нашата подкрепа. И така, има най-разнообразни групи, но а, ако те искат демокрация, ако искат избори, честни и справедливи избори, тогава сме на тяхна страна. И така, и трябва да се намери справедливо политическо решение. В Женева се прие да бъде създаден орган, който да е надзорен орган за прехода. Орган, в който да участват умерени по своята настройка представители, прияти от гражданите и от режима, за да може да се гарантира преминаването към една нова, наистина демократична Сирия след провеждането на изборите. نحن في سوريا كما قلنا أن حجم الكارثة كبير نكرر Сирия, както вече казахме, сме изправени пред огромна хуманитарна катастрофа. Така че не е възможно да се наложи ембарго върху въздушните върху полетите. по някой път се питаме дали не се намираме в първата фаза на конфликта. Ясно, е, че имаме нужда от оръжия за борба срещу военно-въздушните сили. Що се отнася до хуманитарната помощ? Виждате колко много затворници са убити. Виждате колко хора са убити извън затворите. Жени, деца. Жените играха много важна роля в сирийската революция. Героична роля. Може би не винаги сме фокусирали вниманието върху ролята, която играят жените в сирийската революция, но още от самото начало те са основни действащи лица. Още в самото начало на революцията имаше ислямска молитва. И, тогава видях една жена до детето си, чийто крак беше счупен. И тази жена ми каза следното. Три от моите деца загинаха. Те са мъченици за революцията. А това е четвъртото ми дете и кръкът ме счупен. Това е огромна цена, но свободата на Сирия си струва тази огромна цена. Давате си сметка за смелостта на тези майки. Ние представителите на опозиционните сили се опитваме да дадем пример. Организираме се им председателство, им секретариат, членовете ни се избират демократично. Това са принципите, които бихме искали да бъдат прияти и при изработването на новата конституция на Сирия. Мисля, че успях да отговоря на всички зададени въпроси. Благодаря за тази специална възможност да се срещна с депутатите от Комисията по външни работи на Европейския парламент. За нас Европейския съюз е най-близкият ни съюзник – и за това бихме искали да бъдете на наша страна, а не на страната на убийците. Европа винаги е защитавала жертвите. Европа никога не е защитавала насилниците. Надявам се, че ще продължи да е така. Благодаря. Благодаря ви много за информацията. Ние сме на ваша страна, но същевременно съзнаваме колко ограничени са възможностите ни и колко сме безпомощни понякога да се направим нещо за ужасяващата ситуация в страната. Знам колко са жертвите, знам колко а, мъртви има. В Ливан бях скоро. Там има 1 милион сирийски бежанци, семейства с деца, сами жени, чието мъже са останали в Сирия. Това е и хуманитарна катастрофа във вашата страна. Затова всички ние се надяваме скоро да се намери мирно решение, така че хората да живеят мирно и свободно в тази страна. Желая ви всичко най-добро.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 Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. дами и господа, добре дошли на следващата точка от дневния ред. С нас е господин Джеймс Моран, ръководител на делегацията на Европейския съюз в Египет, който ще ни запознае с положението в Египет, което в момента, знаете, е много критично във връзка с новата конституция. Тази конституция, според мен, има доста положителни страни. Въпросът е как ще бъде прилагана в областта на политиката, в областта на човешките права, дали ще бъде прилагана по същество или ще си остане куха фасада. Знаем, че президентът Мурси се провали не изпълни очакванията за демократизация и економическо обновление. Знаем също, че той се опитва да представлява само една част от египетското население. Надяваме се, че сегашното преходно правителство няма отново да сбърка така в стил Мобарък 2 Надяваме се, че наистина ще се тръгне по пътя на демокрацията в страна, в която, между другото, има и религиозни мълцинства, между тях и християни. И те трябва да имат своето място там. Ситуацията се осложни и във връзка с положението в Саудитска Арабия, с действията на мюсюлманското братство, което в Саудитска Арабия и в света беше обявено за терористична общност. Надяваме се, че изборите ще дадат възможност да се изгради плуралистично общество. Господин посланник, имате думата. Um, Благодаря, Добро утро на всички! Уважаеми депутати, дами и господа! Ще направя най-доброто, на което съм способен, за да ви дам представа за това как изглеждат нещата в Кайро. Небесата над Кайро са чисти. Това го знаете. Имаме конституция сега. Е, конституция, която отговаря, казва се поне, че отговаря на очакванията на хората. Бойкот идва от мюсюлманското братство и други групировки. Е, медиите не бяха е, особено окоръжителни, но самият документ, както каза и председателят, съдържа някои положителни елементи. Например, някои от най-прогресивните разпоредби в Египет за основните свободи и права, включително равнопоставеност между половете, са заложени в тази конституция. Естествено, законодателството трябва да бъде, да стане факт, но за тази цел трябва да бъде избран парламент. И ще видим как ще бъде формулирано самото законодателство в последствие. Има и други разпоредби за разделянето на властите между президента, парламента, силната роля на законодателната власт, баланса на властите и след избирането на парламента би трябвало, предвижда се, да има съществен обхват за по-балансирано управление между двете институции. Е, Предвижда се и сътрудничество между Европейския и Египетския парламент. Много от вас имат връзки с египетски депутати. Мисля, че колкото по-бързо Конституцията започне да влезе в сила толкова, по-добре. Но има и противоречиви въпроси. Например, цивилни граждани могат да бъдат подведени под отговорност пред военен съд. Но има и много други неща, малки елементи, които ам, ще поощрят пътя на страната към демокрация. Бе прият изборния закон. Там имаше малко проблеми по отношение на процедурата. По отношение на Конституцията и премения пре, президент, може да очакваме през май институцията да влезе в сила. През 2012 е, година имаше президентски избори първи тур. Министър-председателят, министъра на, външни, на вътрешните, на отбраната ще се кандидатира господин Сиси. Е, трябва да изчакаме обаче как ще изглеждат изборите в последствие. След това ще има президентски избори, политическите партии ще се активизират. И тук ще видим каква ще е ролята на исламистските партии. Мусулманското братство не се знае каква роля ще играе. Никой не може да предвиди в момента, но едно ясно. Има големи апетит партиите има голямо желание за помирение в страната. Е, големи фигури, включително и Мурси, се изказаха в е, подкрепа на този процес за помирение. Всичко това се случва на фона на тероризъм, на намалена, накърнена сигурност. Знаете какво се случва в Синай. Има и сектантски движения. Естествено, това провокира съответни реакции на силите за сигурност. Европейския парламент осъжда всички актове на насилие. Това е разбираемо защото те имат негативно влияние както върху Египет, така и върху международната общност. Миналият месец имаше атака върху един автобус. Четири има е, хора загубиха живота си. е, е е приоритет. Е, това нанася щети върху туризма. Милиони хора, които работят в тази индустрия, страдат от намалената сигурност. Също така, е, казваме, че политическият процес трябва да е отворен е, за включване на демократични принципи. Важно е този процес да е колкото се може по-включващ. Не само за демократичния преход това е важно, важно е и в дългосрочна перспектива да се осигури именно една устойчива устойчив мир, устойчива демокрация в Египет. Също така изразихме загриженост по повод на човешките права. Въпреки, че има определено разбиране, че приоритет е сигурността, някои от е, дейностите е, все пак трябва да се насочат и към човешките права. С тази загриженост бе изразена и на последния съвет на министрите. Е, нещо друго, което е проблем, това са процесите на разследване за престъпление, е, свързани с човешките права. Има напредък е, тук, но е, все още много трябва да се направи. Има висящи дела с журналисти, с протестиращи. Освен това, има и проблематични задържания. По тези въпроси се говори с представители на правителството. Има мисии на Европейския съюз в Кайро и мисията в Кайро следи развитието на тези въпроси. Господин председател, вие говорихте за хри- християните. Мисля, че тяхната ситуация се подобри през последните месеци. Имаше през 2013 година драматични ситуации с подпалени е, църкви и така нататък. Нещата малко се подобряват. Сега економическата политика. Тук също има напредък. Ибра... Министър-председателят Ибрахим Хлеб е, номинира някои министри на економиката. Много по-отворени хора, които работят с международните организации в момента. А, Египет зависи от външна помощ. Това не е устойчиво в, дъл... в е, дългосрочна перспектива. Помощите идват от е, държавите в залива. Е, хубаво е това сътрудничество, но към него трябва да се подходи внимателно и да, то да се укрепи след преходния период. Министрите поеха ангажименти за субсидиите за горивата. Това е много важно за економиката. Мерките трябва да са координирани и тези мерки трябва да продължат. Министърът на финансите обяви реформа в данъчното облагане – Дефицита в бюджета е 12%, но и тук има по-голяма отвореност. Отвореност наблюдаваме в политиката, в енергийната политика. Всичко това, според мен, са реформи и стъпки в правилната посока. Министър през портфолио за инвестициите и търговията говори за това, че ще се подобри бизнес климата. Очаква се промяна на закона за инвестициите. И колкото по-бързо тази промяна се случи, толкова по-добре става дума за правната сигурност на инвестициите. Много от е, европейските компании страдат от тази ситуация, тъй като те, са, те участват в определени публични поръчки. Хубаво е, че правителството, временното правителство се занимава с тези въпроси. Не се знае обаче колко време ще продължи да действа това правителство. От 2012 е, година февруари съм в Египет и вече преживях мандатите на 4 има министър-председатели. Въпреки това се вижда пътя към реформи, това е добре, това е доста окоръжително. Имаше и развитие в областта на външната политика. Ще спомена някои от тях. Египет възстанови връзките си с Русия. Имаше важни визити от двете страни. Те са свързани с ролята на Египет в международната общност. Освен това има възстановени връзки на Египет с Африка. И връзки с Африканския съюз. И също така има връзки с Етиопия е, има напрежение в тези отношения, свързани с построяването на един язовир. Но ние от европейска страна поощряваме развитието на тези отношения. Европе... Е, етиопската страна е сравнително резервирана да видим как ще се случат нещата в следващите месеци. И накрая нашите ангажименти към Египет. Господин председател, както знаете, Европейският съюз за първи път изиск... от Европейския е, съюз за първи път се иска мисия за наблюдение на изборите. В момента подготвяме технически тази мисия. Това ще е изключително важно да се следва международн... да се следват международните критерии за избори. кампаниите ще са трудни, предизборната борба ще е трудна. Господин Ставрос беше в, на посещение в страната. Той се изказа в посока на това, че всички кандидати трябва да са равнопоставени. И така да нямаме точна дата за изборите, но колкото по-бързо започваме да събираме екипа, толкова по-добре. Положително е развитието в тази насока и аз мисля, че мога да кажа, взаимното уважение нараства. Ангажимента от страна на Катя Аштън остава. Тя беше 6 пъти в Египет. Бернардино Леон е също чест посетител. Имам чувството, че трябва да го посуня вкъщи, но той си върши добре работата, що се отнася до ангажиментите на този фронт. Също така, естествено, заинтересовани сме да подкрепим развитието на гражданското общество и а, е, развитието в областта на човешките права. А, е, има външни влияния, това е така. Но и двете страни трябва да подходят зряло към въпроса. Трябва да има практически ангажименти и да обмен на най-добрите законодателни практики. И това Европейския парламент, тук Европейския парламент може да допринесе много. Ставрос Ставранидис подчерта тази важност. Той също много добре се справя със своята работа и търси възможности за а, възможности за подкрепа от страна на Европейския съюз. Външните министри на Европейския съюз изразиха ангажимент, че ние ще продължим да подкрепяме развитието на гражданското общество и това е всъщност, което правим. Важно е да се отбележи, че миналата седмица излязо, излезе статистиката за бедността в Египет. От 22% 2010 година е нараснала бедността 16% за тази година. Естествено, засегнати са млади хора, жени, фермери, те страдат най-много от, тази, от настоящата ситуация, така че програмите ще се концентрират най-вече върху заетост, образование, е, градоустройство. Има планове да се направи повече, да се създадат повече програми, но за това ще разберем а, е, подробности в края на годината. Работи се с инвестиционната банка, с Централната банка и банката за развитие и възстановяване. Използват се различни инструменти на Европейския съюз. По отношение на инвестициите и търговията имаме споразумение. Мисля обаче, че е прекалено рано да се започнат преговори, но от, другата, но от друга страна, може би след изборите ще започнем тези преговори, така че започваме проучвания в момента и при първите сигнали от новото правителство, че бизнес климата се подобрява, ще започнем нашата работа и в тази област. Мога да кажа, че Египет е една от най-важните страни за нас в региона. С три години след революцията в страната има огромни предизвикателства по отношение на демокрацията, съдебната система и така нататък. Решенията могат да се намерят единствено в Египет обаче и е, ние не винаги сме съгласни с решенията, които се намират в региона. Нашият е, ангажимент обаче продължава да съществува. Както казах, е, Европейския парламент е неразделна част от е, процеса на подкрепа за Египет. Надяваме се в скоро време да ви видим като част от мисията за наблюдаване на изборите в Египет. Благодаря, господин председател. Господин Салафранка има думата. Е, Благодаря, господин председател. Добре дошъл при нас, господин Моран. Много се радвам, че дойдохте днес тук, за да ни информирате за положението в Египет. Последния път, когато бях там, когато беше създадена контактната група чело с върховната представителка. Положението беше едно, сега е съвсем друго. Ние сме силно загрижени от липсващата стабилност в страната, която споменахте. Загрижени сме и по повод на економическите проблеми макар че казвате, че държавният дълг е намален с 12% но бедността нараства в страната, както сочи индексът и а, този факт е алармиращ. Говорихте за специалния пратеник по въпросите за правата на човека, господин Ламбринидис. А, и неговия ресор там. Бих искал да чуя какво мислите вие за ситуацията във връзка с спазването на човешките права в тази страна. Дадохте положителна оценка на новата конституция. Знаете, че Европейския съюз изпрати не изборни наблюдатели, а техническа мисия. Така че за нас ще ни е интересно да чуем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 правила за избор на президент и законодателни органи, законодателен орган биха могли да проработят само при наличие на политически плурализъм и при условие, че всички политически сили могат да изразят себе си. Сега знаем, че предстои евентуалната кандидатура на господин Алсиси за президентските избори, а има ли, искам да попитам, други кандидатури, представители на други политически движения. Вие описахте политическата карта и ви казахте, че в изборите евентуално може би ще участват и някои ислямистки сили. Бихте ли задълбочили в тази посока вашата презентация? А, сега, из, сроковете за изборите са залегнали в Конституцията. Господин Моран, смятам, че за да има политически преход, за да има економическо подобрение, е най-важно да има стабилност, да няма терористични актове и атентати само така страна като Египет може да напредне. Благодаря за всичко, което ни разказахте. Сега, за съжаление, трябва да го кажа и във връзка с събитията в Украина. Просто трябва да си признаем, че малко загърбихме събитията в Египет. Но след това, което ние, вие разказахте сега, виждам, че за, че няма друга альтернатива, освен път, конституционния път и честните избори. Благодаря. Thank you very much, President. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че сте е, тук, господин Морган. Много се радвам, че ни представихте ситуацията. Моето последно посещение в Египет също беше свързано с момента, в който бе създадена работната група и от тогава насам се опитвам да се държа изключително добре информирана за развитието в Египет. Едно от нещата, което сериозно а, ме притеснява и мен и много колеги, положението в Синай. Казахте, че нещата там се влушават. Мисля, че част от проблема е свързан с, с проблемите с сигурността поради споразумението между Египет и Израел? Продължават ли нещата да са същите или е възможно вече Египет да изпрати в тази територия повече сили и повече полиция? И е, още един въпрос. Начина по който се третират иммигрантите идващи отново основно от Судан или Еритрея, също ни безпокои. Това са хора, които се опитват да преминат към Египет или към Израел, но често се залавят и държат като заложници от престъпни групи героини, бедуини, извинете. И така, въпросът ми е египетските власти смятат ли, че това за тях е, е важен въпрос? Правят ли нещо? И какво може да се направи, за да се сложи край на това? И е, още един въпрос е, по тема, която засегнахте накратко. А именно особената чувствителност в Египет срещу всички възможни външни намеси и финансиране на дейност на неправителствени организации. По-конкретно въпросът ми тук е, променили ли се за нещата към по-добро в начина по който могат да работят международните неправителствени организации в Египет? Благодаря. Председателят говори без микрофон. And, uh, and, uh, and, uh... Благодаря, господин председател. Е, добре дошъл, господин Мора. Много е, бе интересно вашето изказване, пълно подробно Интересно ни бяха вашите оценки за случващото се в Египет. От името на моята политическа група мога да кажа, че се радвам, че има стабилизиране на ситуацията. Що се отнася до новата конституция, за моите избиратели, особено тези от тях, които са копти, е, има сери... Е, съдържа много е, подобрения в сравнение с предходната конституция. Също време обаче бяха осъдени полицаи на, де, е, на, на по 10 години затвор в режим с тежък е, физически труд а, е, във връзка с смъртта на 37 членове на мисулманското братство. А, така че трябва да продължим да следим нещата. Изключително много хора още са в затвора. Трябва да се види какво ще се случи и с обвиненията срещу Мърси. А, моят въпрос е е свързан с економиката. възстановява ли се тя, особено туризма, сега след тези тежки години? Защото е ясно, че ако економиката може да се стабилизира, това ще доведе до по-голяма стабилност страната като цяло. И още един въпрос. Позицията на Египет в по-широк план, особено във връзка с спора между а, страни от е, договора за сътрудничество в Персийския залив е, и Катар. Катар изглежда е силен поддръжник на мусулманското братство и Мурси и взема е, доста критична позиция. Има а другите страни подкрепят новото правителство, което се подкрепи от армията. И така, смятате ли, е, че има някои опасности, свързани с факта, че Катар подкрепя някои от по сонамерените групи в страната и има ли и как може да се очаква да е, въздейства натиска от страна на другите страни от е, залива? Благодаря. Ето ме, господин председател. Благодаря за анализа, който направихте на обстановката в Египет. Арабската пролет се състоя преди три години. Контактната група започна дейността си преди две години, тогава и аз бях в Египет. Нека да обърнем поглед назад. Ще ви задам общ въпрос. Какво се случи? Може би можете да поразсъждавате на глас и за ролята на Европейския съюз на място там през последните три години. Защо нещата не се получиха така, както очаквахме? А, групата съществува от цяла година. Първоначално бяха наляти 6 милиарда евро. Надценихме ли се? Какво се случи на практика? Как се стигна до сегашното положение? Други модели или е трябвало да изберем, влиянието ли ни не достигна в сравнение с това на а, страните от залива, помогнахме ли с нещо, полезна ли беше политиката на съседство или по-скоро се провалихме. Друго нещо, което исках да попитам е до каква степен е иллюзия това, което казахме в една резолюция от февруари, където накрая се казва, че госпожа Ещан трябва да продължи е, посредническата си роля, за да се намери мирно решение. И накрая в Египет повтаряли се сценария на катастрофата, състояла се в Алжир 20 е, години по-рано. Е, разбира се, че нямате кристално кълбо и не можете да предвидите това непредвидимо бъдеще, но може би можете да кажете дали събитията от Алжир преди 24 години ще се повторят. Uh, Господин председател, мога ли да задам три бързи въпроса? Първо, винаги, когато всеки път, когато пътувам за Газа, трябва да минам през е, Египет и е, през всякакви проверки. Можете ли да поговорите малко е, за основните последици от това, защото в крайна сметка до сега достъпа до Газа е, единствено през Египет. от Израел той е невъзможен и така какво се случва в Египет във връзка с Газа? Вторият ми въпрос е свързан с а, твърдения на екстремистите и ислямисти, че трябва да се взривят пирамидите, защото не са богоугодни. А, нещо, което ме кара да се притеснявам, защото има много а, важни а, богатства за човечеството, а, част от наследството на човечеството които се намират в Египет. И накрая по отношение на проблема с водата от Нил. Е, <coughs> е... Египтяните се опитват още повече да усложнят споровете по река Нил и честно казано може да се стигне до конфликти, опасявам се. Така че какви са вашите мисли по този въпрос? You, благодаря, господин председател. Благодаря, господин посланник. Благодаря за информацията, която прочетохте. Действително, тя обхваща много от въпросите, които ни притесняват в Египет. Е, съгласна съм, съгласна съм с много отказаното от колегата Милан Мон. Е, много се радвам, че сте тук. Радвам се, че можете да представите върховния представител госпожа Аштън тук пред нас, която от доста време, прекалено много време, ако питате мен, не се е появявала в нашата комисия. Това е първата възможност да коментираме а, нейното изявление, направено веднага след приемането на новата конституция. За мен това е неприемливо. Нека да цитирам. А, тя казва, че събитията в Египет са проследени благодарение на работата на мисии за наблюдение на изборите и тя поздравява властите, че органи... са организирали изборите по достатъчно добър начин. Няма спорове за резултатите от изборите и се изразяват съжаления за проблемите, свързани с блъсъци и загинали около референдума. Настоява се властите да предприемат амбициозни мерки напред, за пътя напред. И така нататък, и така нататък. Честно казано, нормално ли е това да е начина по който ние реагираме на един референдум, в който подкрепата за едната позиция е цели 98%. Знаем, че позицията била сплашвана. Знаем, че активистите, с които поддържам връзка цели 5 години, са били притискани високопоставени европейски служители, чието имена не се споменават, казват, че положението в Египет е по-лошо, отколкото всякога е било. Не мога да разбера защо има такава информация и същевременно получаваме такова изявление. Също така не разбрах защо не се реагира на Конституционната декларация на Морси. Не мога да разбера какво прави Европейския съюз. В крайна сметка ние работим за, на инструмента за гъвкаво, за да може да се предоставя всички налични средства за постигане на демокрация в страните в региона а, възможно най-бързо. сега нямаме никаква яснота. Прилагат се някои модели, които са еднакви за всички, кое, които не отговарят на техните специфични особености. Така че, ако можете да отговорите на моите въпроси, много ще се радвам, защото предстоят много избори, първо президентски, после парламентарни, поне така бе договорено и се надявам контекста, в който се провеждат тези изпити да бъде взет предвид много по-насериозно, да се и реакцията на Европейския съюз да бъде доста по-отговорна от тази в изявлението от януари. Благодаря. Много интересни въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички тях. Да видим как ще се справя господин Салафранка. За посещението на Ставрос Зная, че той е в контакт с всички вас и вероятно е, може лично да говори с вас, но той се срещна с е, главния прокурор, с министъра на вътрешните работи и говори за арестите това бяха акцентите във визитата му. Говори за някои от задържаните. Говорихме, говори и за тези шест журналисти. Министърът на вътрешните работи излезе с прес-съобщение, в което се казва, че те са отворени за такива разговори за международн... за... към международната общност. Ние продължаваме да упражняваме натиск в тази насока и да работим в тази насока. Съгласен съм с вас, Конституцията изглежда доста обещаваща в доста аспекти, в сравнение с миналото, естествено. И сега гласуването на Конституцията, и тук правя препратка към изказването на госпожа Ештън, ние не можахме да имаме мисия тогава, но процесът в момента е такъв какъвто го виждаме. Не знаем дали външната служба ще може да даде повече, възмож... повече информация за техническата мисия тогава. Това беше една ограничена мисия. Да видим обаче дали ще може да имаме а, по добре мисии в бъдеще. Сега, дали процесът ще е включващ, това е друг въпрос. Е, имаме е, кандидати за президент. Е, не знаем колко ще са те. Е, някои смятат, че ще има кандидат, който да отговаря на очакваните на, исля, на ислямската общност. Е, сега представителство на ислямск ислямските партии, статута и представителството на ислямските партии след, след изборите. Имаше доста активни такива партии, имаше и други, които бяха активни. Една от тях е партията на свободите и справедливостта. За момента не знаем какви, колко подкрепа ще има тази партия. Аз не споменах следното. Ние е, знаем за резолюцията от 13 март на парламента за трафика на хора. Това е нещо, което буди огромна загриженост за всички нас. Имаше много дискусии с министър на външните работи по този въпрос. Естествено, ситуацията е много сложна. И една, един от голяма, една от голямата, големите трудности е достъпа на място достъпа да видим каква е ситуацията наистина. Тя не е само сложна, но и много опасна. А, много групировки имат пръст в този, този проблем и човек не може да си играе с тях. Е, нещата са много сериозни. Резолюцията, мисля, е добра. Тя е, върви в правилната посока и ние ще работим в тази област. Сега, с Сътрудничеството между Египет службите на Египет за сигурност и тези на Израел. сътрудничеството е ефективно, но има и други фактори. Е, има е, и външни фактори, не само вътрешни. Има много елементи в Санай, затова там ситуацията е толкова сложна. Е, Египетските сили за сигурност се борят много сериозно с бунтовниците, но ситуацията е много-много опасна. Няма съмнение. Ситуацията на международните неправителствени организации не е перфектна. Има много трудности там. Мисля, че има е, една много интересна позиция, министър за международна солидарност. И номинацията се случи миналата седмица. Да видим как дамата ще отговаря за този много важен ресор. Е, тя ще отговаря за неправителствените организации, тя има дълъг опит в областта. Е работила е с неправителствени организации е, в социално-економическата област. Опитна е, е жената, особено, що се отнася до международни организации. Сега, за въпроса на Чарлз Танок. Вярно е, нещата са много-много сериозни. Нека, ако вашите приятели могат да посетят Локсор, египтяните казват, когато се качиш на Камила, трябва да е, платиш 5 е, евро, да, за да се качиш, но за да слезеш трябва да платиш 50. Е, сега, за да слезеш трябва да платиш 500. Ситуацията там е такава. Хората са много бедни, но не само там в Шам също. Шам вече почти не е на лицето на картата на света на Египет. Е, там има огромни повишения на цените, а министъра на туризма прави каквото може. Той много работи, той е много интересен, впечатляващ човек. Но има много фактори. Бедността много се увеличила и хора които зависят от туризма. Това са 9 милиона е, човека. Е, така че това е огромно предизвикателство. Надяваме се е, да има минимална сигурност, за да може този бранш да разцъфне отново. За GCC Как Катар и отношенията с мисуланското братство ще се развиват, нямам представа. Нямаме и възможност за влияние върху тези отношения. Но не мога и да спекулирам по този аспект. Той е много-много сериозен. Египтяните платиха обратно големите донации, от, големите субсидии от Катар, така че те не зависят от Катар. Отношението с Катар е много сложно. На следващия въпрос, стратегическия въпрос за ролята на Европейския съюз. Аз съм в страната от 2012 година, февруари, и ще бъда откровен. Правим каквото можем. Един Леон, Кате Аштен и аз самия и всички останали колеги работим за померение. И е, това е желанието на всички заинтересовани страни, включително и военните. Не, но нещата не проработиха е, поради различни причини. Но не можехме да направим повече. За момента поне. Защо не? Всички искат померяние, така е, но опита, който имаме, вероятно може да го използваме, но когато говорим за опит от Нигерия, има огромна разлика между Нигерия и Египет. Какво се случи в Египет? Е, Мюсулманското братство беше в, беше в правителството, в цивилната сфера, така да се каже. И това беше много различно от Нигерия. Имаше много неща, които да научим и все още учим. Всички ние, които се занимаваме с тази част на света. Аз обаче ще спра с моите коментари до тук. За газа. Нещата не се, не се улесняват. Хамас налага нови ограничения, но египтяните бяха въвлечени в е, определени споразумения, определени преговори. Нещата вървят на място. Е, ситуацията е интересна, но не виждам напредък. Не виждам напредък, поне за момента. Може би след изборите е, ще видим по-практически ориентиран подход, но ситуацията е сложна. Сега, за паметниците на културата прави сте. Има една програма Twinning с за възвръщане на откраднати културни ценности. Е, ще видим как ще се развият тези неща. Сега водните проблеми много са сложни. Египтяните се чувстват застрашени и това не е изненадващо. 95% от водата идва за пиене, идва от Нил. Проблемът е, че Сътрудничеството трябва да е благотворно за двете страни. Е, опциите не са отворени достатъчно за по-нататъчно сътрудничество с Египет. Е, те забавят строежа на язовира. Те смятат, че са в правото си. И някак е, тези две страни трябва да се върнат към разговорите, към конструктивното сътрудничество. Може би след изборите нещата ще се подобрят и, ще, и Египет ще може да действа по-свободно. За момента има проблеми, но наистина трябва да сме много внимателни, защото тук има взривоопасен потенциал. На следващия въпрос аз ще предам вашето послание на госпожа ще не знае дали тя ще дойде скоро. На следващо място. Бойкота на референдума беше много, много успешен, много ефективен. Това е едното. От друга страна, ние в съобщението, в изказването си, бяхме много ясни. Според мен, нашите определения не бяха достатъчно еднозначни обаче. Ако погледнем а, съдържанието на Конституцията, има проблеми, но има области, които са много обещаващи, особено по човешките права и свободи. И трябва да сме много внимателни тук. Е, Египетския народ я одобри и сега политическите институции трябва да изпълнят своите обещания. Сега, що се отнася до парламента? До Европейския парламент. Много неща зависят от вас за, сътрудни... за добро сътрудничество с Египетския парламент. И това е огромна възможност за, за поощрение на развитието на споделени ценности. И накрая принципа повече за повече. Ако искаме да представим тази концепция, трябва да я конституали... кон... Е, контестуализираме. Не бива да я налагаме отгоре надолу. Трябва да я заострим, трябва да я представим съответна на, из, на очакванията на страната. Мисля, че качеството е много високо, но 17 милиарда евро от е, страните в Голфа и други 17 се очакват. И това са до голяма част безвъзмезни средства. Е, така че това е една добра перспектива. От друга страна обаче, в някои области е, нещата могат да бъдат по-добри, даже ако сме по-целенасочени, е, използвайки тази идея. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря много, господин Моран. Преди да закрия заседанието, нека да ви припомня, че след обед ще се срещам с господин Дефер в 3 часа. Той е изпълнителен директор за Северна и Южна Америка. Благодаря.